Приемам ги за одобрени. Бих искал да ви информирам, че утре председателят на съвета и аз ще подпишем три правни акта, които са прияти посредством процедурата за съвместно вземане на решение по 74-ти член от процедурния правилник. Те ще бъдат записани в протокол от днешното